на дневен ред е препоръка за второ четене е, с автор господин Кройцман по въпроса за прилагането от страна на митническите власти на правата на интелектуална собственост. Давам думата на докладчика господин Кройцман за 4 минути. Благодаря, господин председател за крилата на правата на интелектуална стоп... собственост е от изключително голямо значение и за економиката, и за потребителите. За съжаление, през последните години расте търговията с фалшифицирани продукти. И става въпрос не само за луксозни марки, а и за ежедневни неща, като козметика, домакински уреди, детски играчки и така нататък. Все по-често се случва потребителите да поръчват такива фалшифицирани, фалшификати по интернет а разпространителите им все успяват да заобиколят митническия контрол. Това представлява сериозна заплаха за нашите предприятия и работните места в тях. Освен това биват заблуждавани потребителите и им се причиняват вреди, включително и по отношение на здравото. Затова регламентът от 2004 година трябва да се преработи. Става въпрос за регламента за конфискуване и унищожаване на фалшифицирани стоки. Митниците са подходящият орган да правят това, защото точно те могат да прихващат такива пратки, преди да бъдат разпределени на по-малки партиди, които след това много трудно се проследяват. Още на, на тристранния диалог с съвета през декември 2012 година се споразумяхме за нов текст на регламента и той беше прият от съвета с единодушие. Съветът реши направи това на 11 март, така че остава само парламентът утре да подкрепи а, акта, за да може да влезе в сила на 1 януари 2014 година. Най-важното в доклада ми са две неща. Първо, подобряване на закрилата на интелектуалната собственост в а, Европа и от друга страна намаляване на бюрокрацията, защото законодателството в Европа трябва да е не само ефективно, но и ефикасно. Радва Радвам се, че мога да ви съобщя, че постигаме и двете цели с новия регламент. Например, наложихме задължителната опростена процедура за унищожаването на пиратски стоки във всички държави членки за да се справим с интернет търговията, сме предвидили специални разпоредби по отношение на лекарствените средства, които влизат в Европейския съюз, сме пояснили, че митническите власти могат да се намесват само тогава, когато има конкретна опасност от навлизане на тези лекарствени средства на вътрешния пазар, включително а когато става въпрос за нарушаване на права на патенти. За това има отделен регламент. Важно е да се прави анализ на риска, да се идентифицират опасностите, за да се предотврати нарушаването на интелектуални права в рамките на Европейския съюз и естествено, че е необходимо сътрудничество с трети страни в това отношение. Тази разпоредба също влезе по настояване на парламента. Можем да бъдем доволни. Приемането на рекламента е в интерес и на потребителите, и на бизнеса, и на митническите органи, така че утре се надявам на широко мнозинство също така искам да благодаря на колегите докладчици в сянка, с които работихме чудесно. Благодаря на комисията, благодаря и на съвета, които бяха с така, бяха открити към нашите предложения и мисля, че свършихме добра работа за Европа и нейните потребители. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Шемета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Нека в началото да благодаря на комисията ИМКО и по-конкретно на докладчика господин Кройцман за конструктивния подход в рамките на преговорите. Прилагането от страна на митническите власти на тези е, права на интелектуалната собственост е приоритет за парламента. Иновациите са двигателя за нашата економика. Ето защо носителите на правата трябва да са наясно и да знаят, че техните права са защитени. Митниците играят важна роля при предотвратяването на нарушаването на правата на интелектуална собственост на вътрешния пазар. Ето защо се радвам, че европейските институции стигнаха до споразумение по отношение на този нов регламент. Нека да припомня каква ще бъде ползата от този регламент. На първо място разширяваме приложеното поле на онези права на интелектуална собственост, които ще се прилагат. Например, сега се покриват малките пратки към частни лица. Така се отчита търговията, която се извършва по интернет. Има и други мерки. Е, по този начин Европейския съюз е, ще защитава своите граници и ще защитава правата на интелектуална собственост на своите граници. На второ място, упростяват се процедурите. Ще има единна молба, упростява се работата на митниците, като се оптимизира е, нотификацията, уведомяването на различните лица по веригата. Регламента създава централна електронна база данни, която ще помогне за да се справим с борбата с фалшифицираните стоки и накрая регламента ще се опита да реши конкретни проблеми във връзка с лекарствата, проблеми на които сме ставали свидетели в миналото. Сигурен съм, че тези проблеми сега ще бъдат напълно решени. В заключение трябва да кажа, че днешното споразумение ще опрости правната рамка и процедурите, според които митниците ще имат право да работят така, че да защитават правата на интелектуална собственост. Така ще се защитят правата на търговците, които спазват закона и конкурентоспособността на нашата економика, която разчита все повече и повече на иновации и на интелектуална собственост. Този регламент е добър не само за митническите служби, той е добър за гражданите и за компаниите. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Ханзлик за една минута и половина. Дякую, пани благодаря, господин председател, госпожи и господа. Неистинските стоки, които се разпространяват на вътрешния пазар, пораждат огромни търговски загуби в ущърп на производителите на истинските аналози, както и на потребителите, чиято безопасност нерядко е нарушена тъй като се подправят е, не само дрехи, например, конфекция, а и лекарствени изделия. И значи нашите граници трябва да станат по-непропускливи. Е, и за това ние разчитаме на нашите митнически служители. Те пък се нуждаят от подходящи инструменти. Благодарение на е, новите нормативни мерки, които са предприяти, това ще стане, според мен. И нещо още по-важно е, че новата уредба няма да промени по същество материята на интелектуалната собственост, като разбира се няма да се прилага за нетърговските, е, за изделията с нетърговска цел, които туристите принасят в личния си багаж. Ние се опитваме е, да оптимизираме правилата на вътрешния пазар, да ги опростим но без активни мерки по изпълнението на нормативната уредба ще оставим вратички и евентуалните загуби се оценяват на до 250 милиарда евро. Та надявам се новата нормативна уредба да изиграе очакваната от нея роля. Благодаря, госпожа Хет. Има думата за две минути. Нека да кажа, че преди година имахме гласуване в пленарна зала и аз тогава доста се притесних, тъй като някои наши позиции не бяха отчетени. Сега съм доволна обаче, имахме успех по време на тристранните разговори. Социал-демократите смятат, че има нужда от подобрение в тази област. Креативната индустрия създава около 180 хиляди работни места. В нея се въртят около 10 милиарда евро на година. Този регламент ще укрепи правата на онези, които са носители на права, ще защити и потребителите. Притеснявахме се, че регламента може да спре пътя на законните стоки към Европейския съюз. Например, генерическите лекарства. Генериците трябва да бъдат защитени по всякакъв начин. Ето защо добре е, че се казва, че комисията трябва да изготви доклад за лекарствата в рамките най-късно на 3 години. Тогава ще видим докъде сме стигнали с изпълнението. С какво не съм доволна? По отношение на тези разпоредби, където потребителя има право да бъде изслушан, но ще му бъде отказана такава възможност. На декларатора в някои случаи се дават само 10 дни за обосновка, за отговор и аз е, съм разочарована. Защо искате да премахнете правото на, на 20 дни? Ето, виждате, не съм на 100% доволна, но този регламент все пак ще доведе до подобрения, така че ние подкрепяме споразумението на второ четене. Искам да благодаря на господин Кройцман. Благодаря, господин Бяла. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на господин Кройцман за участието му в работата по доклада. Доклад, който е стъпка напред към по-резултатната защита на правата на интелектуална собственост за гарантиране на правата на автори, изобретатели, търговци и потребители. Осъвременяването на нормативната уредба в това отношение е определено обещава и ние като евродепутати е, винаги сме държали на по-високата степен на защита. А, разбира се, Европа е, е, непрекъснато е заливана от фалшифицирана продукция. Това засяга не само носителите на права, а и европейската промишленост и в края на краищата шансовете за заетост на европейските граждани. Особено тревожно е явлението на фалшифициране на медикаменти, на на козметични изделия с всички вредни последици от това. Митническите администрации, разбира се, нямат безгранични, неограничени ресурси и, и, и на тях не бива да се възлага особено голямо административно бреме. Митническата администрация трябва сама да може да, да прецени е, как е, и в какви случаи да действа в защита на интелектуалната собственост. Е, и аз съм удовлетворен от това, че съвета се вслуша в нашето мнение по този въпрос. Госпожа Галберг, минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми господин Кройцман, Интелектуалната собственост е от изключително значение за нашата конкурентоспособност. Закрилата й означава закрила на работни места и на иновации. От друга страна смятам, че нарушенията на правата на интелектуална собственост, респективно световната търговия с пиратски стоки, застрашават потребителите защото това не са сигурни стоки, а са стоки, които могат да представляват сериозна опасност за здравето на потребителя. Същевременно трябва да имаме предвид колко е голямо влиянието на митническите органи върху световната търговия, така че разпоредбите трябва да са такива, че да не пречат на свободната търговия регламентът се придружава и от други актове на Европейския съюз, така че се гарантира, че ще бъдат наказвани нарушенията. От друга страна, смятам, че е много важно да споменем и сивия сектор, защото и там има движение на стоки, които трябва да бъдат спирани. Не винаги ще ни е лесно да идентифицираме нарушенията но така или иначе се радвам, че регламентът е фор- формулиран такъв какъвто е и го подкрепям. Благодаря госпожа Гебхард за една минута. Благодаря господин председател. Това е тема, която засяга не само бизнеса, а и потребителите, защото за тяхната сигурност и за тяхното здраве става дума. Не бива да забравяме това. Искам да изтъкна един особено важен момент – медицинските продукти. Една четвърт от задържаните фалшифицирани стоки са медицински продукти. Следователно е изключително важно точно по отношение на тях, да бъдем изключително строги и твърди и да не допускаме в никакъв случай появата на такива продукти на нашия пазар. От друга страна, разбира се, трябва да се погрижим за това да няма погрешен текст, какъвто имаше в регламента, да попречи който да подпречи на транзита на разрешени генерици. Ние като социал-демократи не можем да позволим такова нещо. Благодаря. И сега за една минута и половина господин Столожан. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на всички колеги, които работиха по този доклад. Напредък в Европейския съюз зависи и от креативната индустрия и от защитата на материалните права. Тук има два проблема. Първият е свързан с законодателството в държавите членки, свързано с защитата на интелектуалните права. Втория проблем Забелязваме, че на пазарите в Европа има твърде много фалшиви, неистински стоки, пиратски копия, които по някакъв начин са минали през митниците. И ние трябва да спрем този поток. Аз подкрепям мерките, които се предлагат. Искам да подчертая нуждата от иновации – онези, които внасят фалшификатите, следва да поемат на плещите си цялата вина и задължение за разрушаването на тези продукти. Сега спонтанните изказвания господин Кели за една минута. Благодаря. Аз ценя усилията на комисията за изготвянето на доклада. Благодаря на докладчика за това, че прие предложените изменения и допълнения. Е, без съмнение, е, всяка форма на незаконна търговия е, поражда економическа щета и общата стойност на, на щетите се оценява на до 250 милиарда евро. А предложението, което се прави е практически ориентирано е, и наистина смислено е, е нелоялната търговия да бъде спряна още на границата. И обезпечаването на митническите власти с необходимия инструментариум – е нещо много разумно. Един въпрос имам само към господин комисаря. Е, на каква стойност се оценява економически ефект, економиите от въвеждането на новите инструменти за защита на интелектуалната собственост. Благодаря, госпожа Брендергаст. Има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, както знаете, нашата група имаше сериозни възражения срещу предложението, когато то мина на първо четене миналата година е, пред нас. Е, особено във връзка с е, пренасените лични вежди от гражданите, е, пътуващи през граница. Възникна и проблема за определението на малка пратка, за режима на унищожаване на такива пратки ние гласувахме най-вече против предложението, обаче най-вече във връзка с опасността от навлизане на европейския пазар на фалшифицирани медицински изделия За слава Богу, от тогава насам доста неща се промениха в предложението и ние сме удовлетворени от това, че така наречените генерични родови медикаменти в транзит няма да бъдат засегнати, особено когато се е, пренасят от граждани в личния им багаж. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Андърш Тота има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми докладчик, господин докладчик, в момента положението е такова, че е, има възможност за нарушаване на правата на много хора е, чрез упражняване на контрол само на един или два конкретни пазара. Ние се опитваме сега да решим проблема. Приехме законодателството за единния патент, но така или иначе все още има възможност за избиране на, на най-изгодна юрисдикция. Така че е, проблемът с юрисдикцията не е решен. Знаем, например, че по отношение на автомобилната индустрия и резервните части има много сериозни проблеми. Така че аз предлагам да премахнем възбраните. Възбраните не водят до нищо добро. Защо да не приемем практики като тези в Нова Зеландия? Например, аз мятам, че Европейския съюз трябва да бъде пазар за всички, най-вече за потребителите и за малките и средните предприятия. Председателя прекъсва. Сега госпожа Есая. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluan onnitella esittelijää ja myöskin varjoraportoijaa. Искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка, защото те чудесно са разботили с комисията и съвета. Става въпрос не за някакви нови разпоредби, а за подобрено административно и техническо сътрудничество. Вече се каза, че Европейската промишленост страда ежегодно от пиратски продукти и губи неимоверно много. Става въпрос и за здравето и защитата на потребителите. Пиратските продукти са част от организираната престъпност и прането на пари. Днес обсъждахме такъв въпрос в рамките на доклада на Салваторе Яколино. Да, тези продукти се предлагат по-ефтино, но потребителите трябва да разберат, че не бива да ги купуват. Прекъснате Орато. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия докладчик. В една глобализирана економика интелектуалната собственост е фактор на конкурентоспособността. И защитата на интелектуалната собственост трябва да става при източника, там където се нарушават правата. Съгласно член 50 от правилника ние имахме възможност да внесем важно изменение за международното сътрудничество. Това е особено важно според нас и то става дума за сътрудничество не само между експертите, а и между оперативните служби. Става дума за обмен на информация между правоохранителните органи. И според нас нашият принос към тази материя, именно този наш принос е особено важен. Благодаря и а сега ще дам думата на господин Шемета за заключителни думи. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за изразените в хода на разискванията мнения. Утре предстои да гласувате регламента за защита на интелектуалната собственост от митническите служби. Е, чрез е, това е, вие все така ще допринасяте за запазване на своеобразния златен стандарт в международно равнище, що се отнася до защитата на интелектуалната собственост. Върховенството на закона зависи от това. А още повече е, трябва да кажем, че е, всички интереси са добре отразени и можем да кажем примирени в новия текст, особено що се отнася до медикаментите. Сега имаме повече от ясни е, правила в това отношение. Господин Кели попита за, за финансовия ефект от прилагането на новия регламент – Имайки предвид разширеното му приложно поле, трябва да кажем, имайки предвид ясните правила, както за митническите служби, така и за носителите на авторски права. И ние всяка година излизаме с доклад, в който се съдържа информация за спрените по границите на Европейския съюз е, неистински е, стоки изделия и благодарение на този доклад ние лесно ще можем да оценим ефекта. Е, тежестта на прилагането, разбира се, се пада най-вече ляга на плещите на националните митнически служби. Комисията ще обезпечава техните усилия с информационните си средства. Очаквам положителен изход от вота утре докладчикът. Благодаря, господин председател. Аз исках само да поясня, че туризмът никога не е бил включван в текста на регламента, както и транспортирането на генерици във връзка с проблема с Индия беше изключено изрично. Така че ако това ви помага да ни подкрепите, утре ще се радвам. Закрилата на интелектуалната собственост е много важна за Европа, защото тя спомага за запазването на работни места, нещо, което е много важно за европейската економика, но и за европейския потребител, както каза госпожа Гепхарт. Потребителят страда. Виждали сте ужасяващите снимки на хора, останали без зъби вследствие на приемане на фалшифицирани медикаменти. Затова за нас беше важно да въведем три елемента. По-малко бюрокрация в митниците, за да могат те да работят по-добре. Постигнахме това чрез опростената процедура, по която митниците могат да пристъпят към унищожаване на стоки след уведомяване на собственика, без да има предварително съдебно разглеждане. На второ място искахме да укрепим правата на собствениците. Това също ни се отдаде, така че и в бъдеще законният собственик има възможност а, да е, се съгласи с унищожаването и на трето място осигурихме начин транспортните фирми също да носят известна отговорност. И още нещо много важно защитата на данните. Това също сме го гарантирали. Така че като парламент можем да кажем, че успяхме да подобрим тук и там и без това чудесния проектозакон на комисията, за това разчитаме на широко мнозинство. Постигнахме компромис, желанието ни е регламентът да влезе в сила час по-скоро. Господин комисар, тук съветът не ни подкрепи, но смятам, че на 1 януари 2014 година ще може да влезе в сила. Много е важно националните митнически органи обаче да предоставят достатъчно персонал персонал за целта. У нас в Германия, например, липсват 8000 души митничари, така че мога да насърча комисията да разговарят с националните митнически органи, за да има достатъчно хора, които да решават проблемите в митниците приемането на регламента ще бъде напредък и за потребителите, и за стандартите в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Кройцман. Uh, uh, и така приключваме разискванията. Гласуването ще е утре в 11.30. Госпожи и господа, следващата точка от дневния ред са едно